относно борба с нарушенията на правата на човека в условията на военни престъпления и престъпления против човечеството, включително геноцида. Това е названието на доклада. Най-напред думата получава господин Преда като докладчик за 4 минути. Добре дошла, казвам на госпожа Могерини. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да изкажа благодарността ви, че не накрая разглеждаме този доклад. Той е обобщава начинът, по който реагира Европейски съюз на много сериозните престъпления защото човека, като престъпление човека при военни престъпления, в това число и геноцида. Той се беше представен в моята група по три причини, които са напълно очевидни в самия текст. На първо място, последната резолюция на нашия парламент за Международния казателен съд от преди 6 години. В този контекст ми се стори, че е уместно да потвърдим подкрепата си за тази международна институция. Това е нужно, тъй като през последните няколко месеца става ясно, че въпреки засилващата се роля на Международния съд в рамките на международната правна рамка тази институция не е напълно защитена. Ето защо това показва и хорошното решение за отегляне от римския статут на някои африкански държави, за което ние между другото много съжаляваме. Припомням ви, че на римския статут е основал на предусловие за, за функционирането на Международния съдебен съд. Затова е важно Европейската служба за външна дейност да направи оценка на предприятите през няколко, последните няколко години мерки за насърчаване присъединяват нови държави към ОНС. Припомним също така какво е съдържанието на резолюцията ни от 2011 година и докъде са стигнали усилията ни за, за прилагане на римския статут. Припомня ви и е, преходната оценка през 2015 година. Второ място в доклада се опитвам да обърна внимание на превенцията. Трябва да разполагаме с нужните инструменти за подобряване на постепенна отговорност на военните престъпления, престъпленията против човечеството, това число и на геноцида. Знам, че СВПД прави много сериозни усилия за установяване на ситуации, които могат да прераснат в военни престъпления и престъпления човечеството. Сега обаче трябва да сме в състояние и да можем да реагираме. А за да може да реагираме, трябва да работим в тясно сътрудничество с международните ни партньори. Смятам също така, че е много важно да вземем ясна позиция по странните отношения с съответните засегнати трети държави, да използваме всички политически инструменти, с които разполагаме срещу подобен вид е, инструмент. Следващият ми е, основен акцент в Доклада ми е свързана с недържавните институции. Тук се спирам основно на ИДИЛ Даеш, който е поведе истинска кампания за премахване на всички младсинства в региона. Крайно време Европейския съюз да вземе много ясна позиция в това отношение. Има две възможности. Или подвежда благоволност пред Международния наказателен съд, или създаване на Международен наказателен трибунал за Ирак и Сирия. Крайно време е да започнем много сериозно да обмисляме тези две възможности. Единствената друга възможност е да изчакаме прекалено дълго. Наясно съм с а, доводите, че няма да може да се мине през Международния наказателен съд и че не може да се даде специален трибут. Фактът, че Международния наказателен съюз съд се занимава само с държави, че е международен и че специален трибунал може да даде само с, с, с решение на света сигурност на ООН, чието след е Русия, която ще наложи вето, не бива да бъде довод, който да ни спира. Припомня, че и в момента Идио продължава да извършва престъпление срещу против човечеството. Препятствията, които сме изправени, не са непреодолими. Европейския съюз има нужда от истинска стратегия за борба с безнаказаността на дае, ще настояваме пред членовете на Съвета за сигурност на ООН. И между другото ви припомням, че Белгия, Обединеното кралство, два държавите членки на Европейския съюз вече са предприели активни действия за сезиране на Международният наказателен съд. Не бива да поемам, да, да, да, да забравяме факта колко важно ще бъде поставянето под отговорност на Даеш за бъдещето на Ирак и на Сирия. На първо място трябва да вземем правите хората, живеещи в страните, най-пряко засегнати от престъплението на Даеш, но също така и нашите собствени граждани. Ние също сме все по-тежко засегнати от тероризма и сме пряко зависими от случващото се в този регион. Преселените са трябва да имат възможност да се върнат по, работни, по родните си места при е, достойни за живот условия и това няма как да се случи, докато престъпниците от Задеж все още са на свобода. Това са трите основни акцента на моят доклад. Надявам се, докладът ни да допринесе за общата европейска политика в тази област. Благодаря всички от други политически групи на парламента за сътрудничеството. Съжалявам обаче, че нямахме истински дебат по темата. Не беше прията процедура за разискване. Получихме само кратко представяне на доклада, но все пак се радвам, че върховният представител е тук сред нас днес. Panu posłowi sprawozdawcy, dobry вечер, витам Państwa. прийде нам razem pracować до самого конца. Благодаря. Е, сега е, е, добре дошла на комисара Магарини е, Ще бъдем е, заедно до края на дневния ни ред днес е, и ви благодаря предварително за така коража и това, че ще издържите да бъдете с нас. Имаме 11 заявили изказвания. Искам да дам възможност на всеки, особено предвид на това, че нашия докладчик помоли да се проведе, е, така да се е, проведе дискусия. Е, молбата ми обаче към всички, които искат да се изкажат, е да се съобразят с съответното време за изкажат. Господин Поспихал има думата първ. Благодаря, господин господин председател. Радвам се, че мога да говоря по тази толкова важна тема. Поздравявам господин Прета за доклада му трябва да предотвратяваме военни престъпления, очевидно, и трябва да, ясно, да, да сме наясно как работят европейски институции в това отношение. Е, изключително важно е това. Е, но е, освен този доклад трябва да има ясна процедура, за да откриваме такива проблеми и, и своевременно да предприемаме действия срещу тях. Аз бих искал да подкрепя доклада и е, по една друга причина. Споменахте римския е, статут на е, Международния наказателен трибунал. аз, мен обаче ме притеснява, че има партньори, които не спазват задълженията си. Би трябвало наистина да, да направим така, че нашите партньори да вземат сериозно задълженията си по тази е, по този документ. Е, Джулия Уорд има думата следващ, като следващ оратор. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на колегите, които работиха по този доклад. Европейският съюз трябва да има много категоричен подход към темата, особено в момента, в който състоянието на правата на човека непрекъснато се влушава и конфликтите по света са все повече на брой. В доклада са отразени много неотложни проблеми. Искам специално да се спра на жените и децата в един конфликт. Жените трябва да играят водеща роля в превенцията на конфликтите и в постигането на помирение. И също така никога не трябва да подценяваме ролята на жертвите на конфликта в постигането на мир. Аз често работя с жените, пострадали от войните и от сексуално насилие в Западните Балкани, особено в Косово. Жени, чието права са били жестоко нарушени по време на конфликта. Години по-късно те все още чакат правосъдието. Косовските лидери трябва да изпълнят обещанията си и да им помогнат. Много жени по света също така, без а, да са нарушили ничии права, са жертва на нарушение. Техният глас трябва да бъде чут, защото той е основен фундамент за бъдещия мир. Благодаря. Моля е, да се вмествате в определената ви една минута за изказване. Следваща получава думата господин Мариас. Благодаря. Геноцида и нарушенията и престъпления срещу човечеството и военни престъпленията би трябвало наистина да бъдат... Е, срещу тях трябва наистина да се води борба и да се преследват наказателно извършителите. Но най-важно е превенционната политика и е, тук е, е, на това трябва да обърнем особено внимание. Често обръщаме повече внимание, мислим за миналото, е, но е, тук е, е, говорим за е, е това, което Германия настоя, именно репарации срещу Германия и въз, е, претенциите на Гърция за е, връщането на тези репарации. Е, да се плаща за извършеното в, по време на война компенсация за престъпленията на нацистите в Гърция. Това е много важно за нас. Ето защо Германия в крайна сметка трябва да поеме своя дълг по отношение на Гърция. Друг вариант няма. Благодаря много. Сега господин Лопес. Благодаря ви, господин председател. Целта ни е да заклеймим всякакъв вид безнаказаност, да видим ли нали, говорим за ам, военни престъпления, престъпления срещу човечеството или друг вид престъпления. Много често обаче подхождаме доста цинично към въпроса, т.е. използваме правата на човека за закремяване на едни държави и не го правим за други държави в основа на економическите взаимоотношения с тях. Повтаря се непрестанно една и съща история. Израел, Саудитска Арабия и други държави под непрестанно избягват от нашият интерес това отношение, независимо, че те са отговорни за извършване на зверства в много трети държави. трябва също така да поеме своята отговорност за наместни в трети държави, включително и последиците от намесата на НАТО в бивша Югославия. Благодаря ви, че спазихте времето ви за изказване. Припомням ви, че това е процедура за спонтанни изказвания, т.е. не се приемат въпроси с синя карта. Думата има госпожа Лохпилер. Благодаря, господин председател. Е, непрекъснато виждаме по телевизията е, е, и четем за ужасни престъпления срещу човечеството. Би трябвало наистина да се търси наказателна отговорност от тези хора и да се даде подкрепа на държавните, на е, наказат, криминалния е, съда, е, трибунала срещу за военни престъпления. сега, скоро, наскоро чухме за престъпление в Йемен, но не е ясно, не се казва ясно кой е отговорник за това Престъпленията, които се ръководят от Саудитска Арабия, е, са също парламентът е, е, отново представи в своя доклад изисквания към върховния представител Могарини, за да се изброят конкретно престъпленията, да се направи списък на конкретни престъпления срещу човечеството. Благодаря. Георгиус Епидеус. Благодаря, господин председател. В 21 век сме и е, е, логично е, е въпроси, свързани с войните, вече да са задгърбени, но все още а, е, има а, е, престъпления, а, е, все още има войни, а, преследвани хора, и из, изнасилвания на жени екзекуции, е, смъртно наказание срещу определени е, представители на малцинства или религиозни е, групи, неща, които, например, не могат да контролира държавите, в случая с Боко Харам. Би трябвало да имаме обща стратегия, която да води до това подобни е, престъпления да бъдат възпрепятствани или когато те бъдат е, извършени да има съответното наказателно преследване. Е, би трябвало да има наказателни мерки, които въжат е, за всички. Не можем тук да вземем партизанска, пар, партийно е, позиция. Госпожа е, Благодаря за думата. Искам да, да, да благодаря на колегата е, Преда за неговия доклад. Ще направя няколко бележки. През е, събота и неделя сирийското правителство отхвърли доклада за атаката в Чайкун, където 88 души загинаха. Това бе доклад на Международната организация за химически вещества. Атаката е била извършена с зарина. Според Външното министерство на доклада не може да се вярва. Русия също заяви, че докладът е манипулиран. Искам да осъдя тази позиция. Докладът е извънредно неутрален. Той не може е, да бъде предмет на вето от страна на Русия. Той не може да бъде и осъждан от е, Русия, тъй като използването на зарин в Сирия е факт и сега трябва да бъде насочено към съдебно разследване. Етническите, религиозните общности е, са сериозно пострадали от е, това престъпление в Сирия и ние не можем да оставаме е, безсловесни по отношение на него. Е, е, за съжаление, престъплението срещу човечеството и военните престъпления продължават да се случват по целия свят. Постигането на дългосрочен мир беше една от основните облаги на европейската е, интеграция и благодарение на успехът на тази политика, днешните европейци не могат дори да си представят какви са последиците на жертвата на войната за обществото. Ето защо е дълг на Европейския съюз да подведе последна отговорност и свършителите на военни престъпления и престъпленията на човечеството и да предотврати е, извършването на подобни престъпления за бъдеще. Въпреки това, историята ни показва, че без употребата на военна сила няма как да бъдат подвратени военни престъпления. Можете да хванете някой от, от извършителите, но това е възможно само след военна намеса на място. Ако искате Европейския съюз да предприеме мерки за предотвратяване на военните престъпления, трябва Европейския съюз да разполага с нужните средства. В противен случай отговорността остава на НАТО. Благодаря ви. Думата има господин Полчак. Děkuji за udělení slova, pane předsedo. Já jsem... Благодаря, господин председател. Аз съм убеден, че военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително геноцид, би трябвало да бъдат тема на дискусия и съжалявам, че такава няма. Искам само да кажа, да подчертая е, одобрението си на доклада на господин Преда и е, ударението, което той поставя върху превенцията, предотвратяване на такива проблеми. Е, един аспект искам да засегна. Е, той е, е всеобщ а именно възможността да не се е, забравят никога тези престъпления. и да няма е, възможност е, военни престъпления да бъдат прикрити и забравени. Също тук се намесва и въпроса с давността за такива престъпления. Трябва да сме сигурни е, да направим така, че международната общност да преследва такива престъпления, дори ако не днес, то в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Сега приключваме с дискусията и давам думата на върховния представител госпожа Магарини. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Кристиян за работата му върху този доклад. Господин председател, искам да спомена също, че свикнах с нощните заседания на е, на вашия парламент, е, е, но не намирам за нормално да сме с два часа закъснели. Утре ще бъда по същото време тук. Мисля, че работата трябва да бъде по-ефикасна. Нашето усилие за преодоляване на някои права, нарушения на правата на човека се дължи не само на чувството ни за хуманност, но и на чисто прагматически съображения. Нарушенията на правата на човека могат да запалят следващата война, следващата миграционна криза. Много по-трудно се постига помирение след конфликта. Много по-трудно е ние да съдействаме в фазата за постигане на помирение. Тези нарушения разграждат тъканта на обществото, раз разпространяват страх, бесилие, чувство за бесилие. Нашите усилия за предотвратяване на жестокостите сега са част от всички основни политики на Европейския съюз. Съгласна съм с вашия доклад, че трябва да се обърне основно внимание на превенцията. Е, в е, службата за външни действия на Европейския съюз е, градим система за ранно предупреждение, в която има сегмент нарушение на правата на човека. Ако искаме да предотвратяваме тези нарушения, трябва да работим и с силите за сигурност в страните партньори, като изграждаме техния капацитет да зачитат правата на човека. Радвам се, че вашият доклад е, безстрашно се спира на един много важен елемент, е, за който ние предприемаме действия сексуалното насилие и насилието, обословено от пола. Е, усилията на Европейския съюз са обхванали над 3 милиона жени, момичета и момчета. Сирийските бежанци се нуждаят от такова съдействие. Най-малко 700 хиляди от тях страната и извън нея са пострадали от подобни престъпления. Работим за превенцията, но нарушение има и ние сме длъжни да се справим с техните последици. Правосъдието е единственият устойчив начин, по който можем да гарантираме реакция, защото безнаказаността е, тласка към отмъщение, е, към повече страдание и е, не е добра основа за постигане на мир. Е, наказателно правосъдие, обещетение, е, установяване на истината, институционни реформи са основните елементи, върху които работим в тази насока. Ще ви кажа какво правим за недопускане на безнаказаност в няколко страни. В Сирия работим за изграждането на независим механизъм за тази цел, който трябва да се задейства възможно най-бързо. Около 1,5 милиона евро ще е финансовата помощ на Европейския съюз за неговото изграждане. Зная, че държавите членки е, ни помагат. Аз разчитам, е, че и вие ще допринесете за това те да ни помагат още повече. В Ирак с освобождаването на нови територии от Даеш е важно да се направи инвентар на извършените нарушения. Комисията работи с Федералното правителство на Ирак и с Регионалното правителство на Кюрдистан за разследване на твърденията за нарушения от иракските сили. По отношение на Сирия и Ирак, миналата година имаше резолюция на ООН а, и за зони извън Сирия и Ирак, а, за Бурунди и за Конго. Ние се придържаме към тази резолюция. Аз приветствам а, това, че вие отбелязвате нашата подкрепа за Международния наказателен съд. Това е ключов елемент на стратегията ни. От 2000-та година 37 милиона евро сме отпуснали като пряка помощ на Международния наказателен съд. Миналата година а, а, отбелязахме а, 15-та годишнина от създаването на този статут, ние винаги сме утвърждавали неговото ратифициране. Знаете, че в момента има криза с изтегляне от съда на някои държави, след като Южна Африка и Бурунди обявиха, че ще се оттеглят, ние започнахме да работим с държавите, заявили такова намерение и сега вече някои от тези заявления за напускане на съда са оттеглени. Знаем обаче, че тази работа все още не е приключила. Трябва да се положат допълнителни усилия за утвърждаване на римския статут. Е, в заключение, намираме се в сложен етап от развитието на международната политическа система и е, въпросът, който разглеждаме, има множество аспекти. Не може да има никакво съмнение, че Европейският съюз е, ще оказва пълна подкрепа на многостранното глобално управление на основата на правата на човека и зачитането на международните институции. Европейският съюз ще продължи да бъде е, надежден и необходим партньор на ООН и на всички организации, посветили дейността си на правосъдието, справедливостта и помирението. И очаквам и в бъдеще да сътрудничим в тази връзка с вас. Е Благодаря ви, госпожо Върховен председател. Съжалявам за двучасовото закъснение, с което се движим днес. Факт обаче, че първият половин част от заседанието ни беше отделен за почитане паметта на Симон Вейл, след което натрупахме и допълнително закъснение, но мога да ви уверя, че от тук нататък ще се придържаме стриктно към пете минути, които се отделят за постелта спонтанни изказвания. Благодаря ви за проявеното разбиране, благодаря ви, че